Швейцарската делегация участва в Междупарламентарната асамблея. Тази сутрин, това бе 33-та парламентарна асамблея, Швейцария, Европейски съюз. Надяваме се разговорите да помогнат.